инвестиране в е, е, прехвърлими ценни книжа и, е, относно предложение за директива. Първият оратор е господин Клинц, 4 минути. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, през юли 2008 година Европейската комисия внесе предложение за преразглеждане на настоящата директива за ПК и ПЦК с което създаде базата за нашето днеско разискване. Имахме много амбициозен график, за да можем още в този мандат на нашия парламент да завършим успешно преразглеждането на тази директива, която съществува от 1985-та година в първоначалната си форма. Целта на реформата беше да гарантираме конкурентоспособността да гарантираме повишаването на конкурентоспособността на европейската промишленост, да дадем възможност за снижаване на нейните разходи и да гарантираме, че всеки фонд ще може да има достъп наистина до всички пазари в Европейския съюз и то без да се намали защитата на вложителите. Напротив, искаме да повишим защитата на вложителите. С други думи, програмата ни наистина беше много наситена и амбициозна и трябва да кажа, че е много хубаво, че всички участващи институции успяха така добре да си сътрудничат, че да доведат до успешен край нашия проект. Инвестиционните фондове дават възможност на малките вложители да излязат да инвестират в диверсифициран портфел малките си авуари. Европейските ПК, ПК и ПЦК, извинете, се наложиха като успешна форма не само в Европа, но и в региони извън Европейския съюз и по-специално Южна Америка и Азия, където се радват на много добра репутация. За това беше важно преработването на директивата да стане така, че високото уважение към тези форми да не се намали. През изминалите години е имало две реформи на директивата. И този път комисията пристъпи много внимателно към новата реформа. Имаше процес на консултации, имаше разговори за бяла книга, за зелена книга и интензивен обмен на мнения с всички оператори на пазара. Комисията предложи 6 мерки, които да доведат до постигането на споменатите от мен основни цели. Една от тях беше въвеждането на паспорт за административно дружество, за да се осигури намаляване на броя на тази форма и да се продолеят някои, при, някои а, проблеми. Освен това, искахме да дадем а, възможност за инвестиране в мастер фонд, който да може да бъде управляван. И на трето място, най-важната информация за дребните инвеститори трябва да бъде достъпна по всяко време. Друга мярка беше облегчаване на процедурата по а, нотификация и издаване на разрешителни, така че да не се осложнява реауторизацията в хода на финансовата криза и фондовете изпитаха проблеми, имаше доста сериозни загуби, за това е от голямо значение възможно най-бързо да вземем своето решение, за да укрепим позициите на този вид дружествата, дружества и да запазим доверието на вложителите към тях. Виждам, че времето ми изтича. За това искам да направя само две заключителни бележки. На първо място, комисията сформира група под ръководството на Дела Розие, което ще се занимава с въпроса за надзора в Европа. Надявам се, че техните изводи в крайна сметка ще бъдат приложени от комисията. И на второ място, при трансграничните сливания на фондове констатираме различно данъчно облагане, т.е. различие между трансграничните сливания и сливанията на национално ниво. За това се обръщаме към Комисията за уеднаквяване. Благодаря. Господин Макриви, имате думата. Благодаря, господин председателю почитаеми членове на парламента, искам да изразя подкрепата на комисията за измененията, предложени от парламента в проекта на директивата за колективно инвестиране в ценни книжа. Резултатът ще бъде очаквано развитие за фондовите пазари на Европейския съюз, които са изправени пред много трудни предизвикателства – Процесът започна през юли месец миналата година в комисията преди финансовата криза. И целта беше да бъде подобрено функционирането на директивата за предприятията за колективно инвестиране в ценни книжа. Комисията искаше да стимулира трансграничните продажби на ценни книжа, управителните дружества да бъдат снабдени с необходими инструменти, за да се възползват от и мащаба. Това ще стимулира не само конкурентоспособността, но би трябвало да има ефикасни правила и е, за разкриването на информация от инвеститорите, за да може всеки, който желая да инвестира средствата си в такъв колективен фонд или колективно дружество, да има необходимата информация, за да вземе своето решение. Смятам, че целите в предложението на комисията са постигнати що се отнася до сливанията, до уведомяването, до основните дружества и захранващите дружества и е, основната информация за инвеститорите. Изцяло са се съобразили парламентаристите с високите цели, които си поставя комисията, с нейните големи амбиции е, в е, проекта и от юли месец. По отношение на паспорта за управителните дружества, това е важна част от проекта. Първоначално при приемането на проекта комисията имаше сериозни опасения за потенциалния отрицателен ефект за инвеститорите в ценни книжа, особено инвеститорите на древно. Ние сме се консултирали с Комитета на европейските регулативни органи по отношение на ценните книжа и е, целта беше да се защитат интересите на е, притежателите на дялове. От юли 2008 година изминахме много дълъг път. Е, обхватна е уредбата, изяснени са аспектите на отговорността изяснен е потокът на информацията и ще има необходимото сътрудничество между компетентните органи на държавите членки по отношение на първоначалното лицензиране, надзора в хода на дейността и прилагането на санкционните мерки, когато това е необходимо. Разбира се, нашата работа не е приключила. Успехът на паспорта на управителните дружества ще зависи от нашата способност да се справим с сложни въпроси, като управление на риска, например. Трябва да се справим с слабостите в управлението на риска, които се откроиха в последно време. Именно и за това комисията изразява своите опасения във връзка с сроковете, които са предвидени. Имаме нужда от време и от ресурси, за да предприемем необходимите мерки. Трябва да се консултираме с инвеститорите и с всички заинтересовани участници. Комисията ще лансира процеса на консултации максимално бързо и бихме искали всички участници, включително парламента, да постигнат целите си на времето искам да изразя високата си оценка за ефикасната работа от страна на парламента и от страна на докладчика по това досие. Всички институции могат да бъдат доволни от постигнатото за толкова кратко време. Смятам, че става дума за едно полезно подобряване на регулативния аспект на нашата дейност и освен това е значимо изпълнение на амбициозната ни законодателна програма. Комисията ще направи съответните изявления по отношение приемането на а, тези а, промени и на този доклад. Най-напред по отношение на предложените мерки в областта на данъчното облагане трябва да предприемем необходимия анализ на отрицателното отражение, което те могат да имат върху националните данъчни системи. Комисията ще направи необходимия анализ за инвеститорите. По отношение на надзора, трябва да бъде засилено сътрудничеството между надзорните органи. Измененията на директивата неплатежоспособност 2 и на директивата за капиталовата адекватност също предвиждат засилване на сътрудничеството между компетентните органи и смятам, че е необходимо да се предприемат допълнителни мерки в тази важна област. Трябва да има единство в цялата уредба за финансовия сектор и комисията е съгласна е, да е, се занимае с анализ е, на необходимостта от засилване на такова сътрудничество на основата на доклада Дерозия. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега господин Гозес за 3 минути. Имате думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. На първо място бих желал да поздравя нашия докладчик Волф Клинц за забележителната му работа. Той успя да постигне голямо съгласие в економическата комисия и с председателството успя да договори един напълно удовлетворителен компромис. Юридическата комисия трябваше да даде становище и даде становище, което бе взето предвид. Първоначалната директива за предприятията за колективни инвестиции в ценни книжа беше ключ за развитието на този инструмент. Пред през юли месец 2007 година 6 милиарда евро бяха внос, внесени в такива дружества. Вътрешните гаранции на този вид предприятия изразяват признание от страна на инвеститорите далеч отвъд пределите на европейския пазар. Много сериозно беше развитието на този вид фондове. През 2001 година беше направена една реформа, според която се разшири приложното поле на този тип инвестиции. Имаше зелена книга и след това през 2005 година имаше бяла книга с консултации в момента има ново предложение, по което трябва да гласуваме. Най-важното изменение е въвеждането на европейски паспорт за управителните дружества. Предлаганите разпоредби ще позволят да се осъществи идеята за такъв паспорт, като се осигури адекватна защита за инвеститорите. Става дума за цялостен паспорт и ние го приветстваме. Мерките за надзор които са предвидени, ще, би, ще бъдат със сигурност достатъчно ефикасни, за да преодолеем съмненията, които биха могли да възникнат. Проектът също така предвижда значително усъвършенстване в технически план по отношение на уведомяването, сливанията с презграничен характер, регрупирането на фондовете. Така постигнатата хармонизация ще гарантира включително справедлива конкуренция в целия Европейски съюз, като разбира се се вземе предвид и казаното от нашия докладчик. Трябва да бъдат взети мерки в данъчен аспект, за да се избегнат нарушенията на нормите. И сега госпожа Лулинг. Три минути. Благодаря, господин председателю, господин комисарю. Повече от всякога проектът на директива, по който ще гласува парламентът, изисква да вложим чувства. Вярно е, че господин Клинц от дълги години работи и той договаря с талант това, което бе постигнато. Директивата е свързана с значителен напредък по отношение функционирането на вътрешния пазар и колективното управление на финансовите активи. Всичко това се приветства от финансовата индустрия в Европа. Но дебатите и дискусиите в парламента никога не са били съвсем свободни, защото резултатите бяха известни предварително и някои хора смятаха, че непременно трябва да се въведе паспорта за, управител, за управителните дружества. Трябва да бъдем сигурни, че въвеждането на такъв паспорт ще бъде съпътствано от необходимите гаранции, особено по отношение на надзора върху фондовете, защото в е, този случай е, ще има прехвърляне на функции отвъд границите. Става дума за уредба, която не само е комплексна, но а, е, подлежи и на различни интерпретации. И това може лесно да доведе до практически трудности, при което може да се стигне до износ на средства в трети страни. Малцинствена е моята позиция, но все пак аз не се чувствам неудобно. От време на време се изкушавах да кажа, че по този въпрос не може да имаме категорични заключения и да кажем кой има право. Дали тези, които са за приспособяването на участниците в пазара или тези, които са привърженици на един по-предпазлив подход. Но в крайна сметка нищо не гарантира нашите цели. Съвсем наскоро е, сме свидетели на скандала Мадов и виждаме по какъв е, начин е, може да се управляват е, колективно инвестиции. Е, не по начин, който ни успокоява. ние вече констатираме, че индустрията има нужда от промени във връзка с финансовата криза. И в този контекст на дълбока криза трябва да направим избор, който не разводнява отговорността на участниците. Освен това, трябва да има съвършено сътрудничество между органите за контрол. Казвам ви това, което мисля. Тази директива е резултат на период, който се е развил пред очите ни още преди да избухне кризата. В момента има и криза на доверието, много трайна, много фундаментална. И за това архитектурата на нашата уредба трябва да бъде преосмислена. Това е първото, за което трябва да мислим, когато променяме директивата. Защитата на инвеститорите, управлението на риска, строги правила – ако правим промени без да знаем на къде вървим, нищо няма да стане. Именно поради това аз ще се въздържа, въпреки че подписах измененията за компромис, които бяха постигнати с съвета. Струва ми се, че като имаме предвид принципните въпроси, пред които сме изправени, нашите изменения носят малко тежест. Благодаря. Госпожа Готарди, три минути. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Ще гласуваме за една нова директива за колективно инвестиране и средството ПКИ, ПЦК. Ние трябва да се вгледаме както в миналото, така и в бъдещето. Наблюдавахме развитие след последния документ. Необходимо е да се координират регулаторните, административните разпоредби и това трябва да се направи поради появяването на нови изисквания трябва да имаме повече гъвкавост и повече координираност. В комисията имаше добро сътрудничество. Докладчика работи много усилено, е, също и съветът е, в тази сфера, която се занимава с резултатите на финансовата криза. Важно е да се помни, че е, по някои пунктове имаме удовлетворителни споразумения и добри резултати, например в е, ръководните дружества и е, трябва да засилим надзора, да го направим по-ефективен, ефикасен и по-сигурен. И задачата на комисията е да разгледа как ще се развиват нещата до 2010 година. С паспортите се дава възможност на инвеститора да получи една по-добра картина, особено във връзка с обжалванията. Мисля, че има възможност и за по-силно сътрудничество в сферата на надзора между компетентните органи в държавите членки и също така да се постигнат споразумения за сливания които би трябвало да зависят от целият вътрешен пазар. Това е много важно. Погледнете какъв е графика на а, процедурите за уведомление. Тогава, когато говорим за а, перспективите и намеренията на инвеститорите, нашата цел е да защитим потребителите трябва да се подава информация на, инф... на е, инвеститорите. И в заключение мисля, че ние трябва да приключим материала, е, е, разглеждането на, е, на първочетене. Благодаря, господин председател. Искам да започна с, с поздравления за господин Клинц за отличната работа. Мисля, че докладчика успя да намери един добър компромис. И дори без финансовата криза условията много трудно се контролират и трябва да се работи по а, тези предприятия. Важно е да се постигне един ефикасен и ефективен пазар в името на потребителите и са необходими още допълнителни мерки. Напомням ви, че в 2001 година не се виждаше а, е, каква е ситуацията. Много мерки бяха взети, но а, е, трябва да се вземат още. Необходимо е да се засили пазара, да се засили сигурността на инвеститорите, надзора на дружествата. И а, за това говори и а, комисария. Господин председател, много се говори по този много чувствителен въпрос за паспортите на тези а, предприятия. Имаме различни становища, но мисля, че предложението е добро. Трябва да се настоява на конкуренцията. Изключително е важно това, за да бъде пазарът ефикасен. Важно е да се намери добър баланс между количеството информация и нейната ефикасност. Необходимо е да има достатъчна информация, за да може да се вземат решения с добро разбиране трябва да се намери един, едно добро равновесие. Е, Европа се нуждае от ефикасен пазар и трябва да, се, за да постигнем успех в Европа и извън Европа, трябва да се възползваме от тази еволюция. Благодаря, господин Райан. Минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо бих желал да поздравя докладчика господин Клинц от отличния доклад. Мисля, че той работи много усилено, за да постигне компромис и го поздравлявам. Ревизираната директива ще а, намали бюрокрацията и разходите и ще отговори на някои от е, е, проблемите, е, които виждат някои от е, депутатите. Ще защити потребителите и е добър за инвеститорите. И както беше казано от е, други преди мен, един отрен открит пазар е добър пазар. Трябва да се отчете те, че сегашните финансови пазари са толкова интегрирани, че е необходимо да се управлява цялата а, сфера. Това е валидно не само за Европа, а и за целия свят. Именно за това е важно да работим съвместно на глобално равнище, за да решим проблема. Днес е голям ден. Ние честваме въвеждането на европейската валута, която подчертава значението на сътрудничеството. моята държава е член на еврозоната. Това е източник на стабилност в глобалната рецесия. Ако не бях в, ако не бяхме в еврозоната, за съжаление щяхме да бъдем в положението на Исландия. И ако а, слушахме някои наши колеги, нямаше да бъдем в еврозоната и а, нашето положение щеше да бъде толкова лошо, колкото в Исландия много държави е, експлуатират объркването, което проистече от отрицателния вод на а, Ирландия. Економически Ирландия трябва да бъде в центъра на економическите решения на Европа. Благодаря. Господин Първис, две минути. Благодаря, господин председател. С цялото противоречие свързано с регулирането на финансовата сфера и с желанието да се извършва бърза, бързо регулиране. Това е един добър пример на премерено регулиране. Комисията и господин Клинц са се справили добре. Аз с удоволствие ще подкрепя този доклад и преработката. Предприятията за колективно инвестиране са важна част от европейската економика и това е едно спасително средство за инвеститори не само в Европа, но и в целия свят. Имитацията е, е, е комплимент и тези предприятия са един модел, към който се стремят и в Штатите. Господин Клин се занимава с важни неща, с диверсифицирането, новите инвестиционни продукти и техники, сигурност и здрав разум. Това, което трябва да постигнем е економиката на големия мащаб, защото има твърде много предприятия, които са малки. Трябва да улесним сливанията. Аз лично бих приветствал това да отиде и по-нататък, за да може да се даде възможност за по-лесни е, сливания, като естествено се защитят интересите на инвеститорите. И на трето място, паспорта за управление е изключително важна нова разпоредба, която ще позволи по-голяма ефективност, намаляване на бюрокрацията, което е в интерес на инвеститорите. Така че е, преработката ще бъде добра за инвеститорите и за спестителите, не само в Европа, но и в целия свят. Следователно с удоволствие ще подкрепя доклада на господин Клинц и преработката. Госпожа Берес Три минути. Е. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за неговата работа, ангажимент и капацитета му да води преговори. Предприятията за колективни инвестиции в е, ценни е, книжа в известен смисъл са запазена марка на европейския финансов пазар. Даже те могат да се изнасят, но в Европейския съюз трябва да има дравновесие. Има страни производителки и страни потребителки и за това трябва да се постигне равновесие. Преработването на тази е, директива е, цели да се постигне истински единен пазар на този тип предприятия. Кои са въпросите, които се поставят на този етап? Един от е, много дебатираните въпроси е за паспорта за управителните дружества. Е, Изрази ни бяха съмнение, че този паспорт е, може би няма да бъде добре подготвен. Но все пак трябва да се знае, че той ще бъде така подготвен, както искаме да го подготвим. Струва ми се, че е, комисарят няма желание да не подготви паспорта и затова трябва и парламента да положи своите усилия, за да подготвим този паспорт така, че единият пазар да може да функционира нормално. Втората ми бележка е свързана с предизвикателствата във връзка с запазването, за задържането ние ще дадем възможност на банките 5% от активите, които пускат на пазара, да ги обезпечават и трябва веднага да хармонизираме правилата, защото тук става дума за големи рискове. Третото ми съображение е свързано с предизвикателствата относно надзора. Тук никой не трябва да се съмнява в нашата решимост да подобрим условията за надзор – по инициатива на председателя на Барозо беше постигнат резултат в групата под председателство на господин Барозиер. и тази работна група със сигурност ще окаже своето влияние върху условията за реализация на продуктите между техните производители и техните потребители. И смятам, че това ще има отношение и към надзора. И последното, което искам да кажа е във връзка с данъчното облагане. Е, това бе визирано от докладчика, е, бе споменато и от комисария. Има е, данъчни режими, които целят протекционизъм и ние бихме искали да се освободим от тях. Няма да ги споменавам. Затова е необходимо комисията да предприема инициатива с цел в областта на предприятията за колективно инвестиране да се стигне до истински свободно движение на този тип продукти без протекционизъм. Благодаря. Сега госпожа Старкевичуте една минута. Благодаря, господин председател. Бих е, желала да се присъединя към колегите и да благодаря на нашия докладчик за това, че успял да намери компромис аз обаче не съм напълно удовлетворена от този доклад. На първо място, защото държавите членки на Европейския съюз ще трябва да изготвят цялото законодателство на езика на, а, на обичайния език, именно на английски. Мисля, че трябва да намалим бремето върху инвестиционните фондове, но мисля, че не е сега моментът да се дава предпочитание на един от езиците. Освен това, мисля, че не са, не е необходима допълнителна правна несигурност, а именно за това на какъв език да се предостави информация на потребителя. Мисля, че а фирмената отговорност и условията на конкуренцията трябва да бъдат ясно очертани. Господин Чернецки, една минута. Уважаеми господин председател, благодаря след като е, имаме една ефикасна система за тези предприятия, това трябва да бъде един от приоритетите на работата на Европейския парламент в тази сфера. Предвид факта, че съществува конкуренция, би трябвало да бъде възможно да се намалят разходите на инвеститорите. И съм съгласен с докладчика тогава, когато той говори, че проспекта би трябвало да бъде заместен с един по-свободен документ, който предоставя ясна и точна информация за потенциалните инвеститори. И е, е Особено вярно, че трябва да бъдем много внимателни с, с сферата на данъчното облагане. Според мен практическото прилагане на паспортите на дружествата са предназначени да се направи така, че тези портфели да бъдат налични в цялата общност. Това е много важно за попълването на празнотите в законодателството. Господин комисарят, е, изразявам високата си оценка за бележките, които бяха е, направени от парламента. Забележително бързо е, бе постигнат консенсус. Както бе казано, това не е краят на нашата история. Още много предстои да бъде направено. Държавите членки ще имат задачата да транспонират тези нови правила до 2011 година, както на ниво 1, така и на ниво 2. Трябва сътрудничеството между националните надзорни органи да бъде издигнато на нова висота това ще върви ръка за ръка с въвеждането на паспорта за управителните дружества. Комисията ще направи всичко възможно, за да улеснява този процес в полза на финансовата индустрия на Европейския съюз. И сега господин Клинц, две минути. Благодаря, господин председател. Искам първо да се обърна към комисаря. Съгласен съм с вас, че все още не сме приключили работата си. Сега е важно да приложим новите положения това, че ние от парламента, а и съвета поискахме кратки срокове, беше доказателство, че нямаме намерение да изчакваме. Искаме да бъдем в крак с развитието на пазарите, което е галопиращото. галопиращо. Ние просто не можем да си позволяваме да изоставаме. Смятам, че днесната дискусия покажа, че между различните фракции има широк консенсус върху компромиса. Приемам, че Астрид Лолинг е отчасти на малко по-различно мнение – но съм сигурен, вярвам, че бъдещето ще покаже, че вашата загриженост за това, че примерно финансовия пазар Люксембург ще пострада като важен, важно място за инвестиционните фондове в Европа, няма да се промени. Надявам се, че новата директива дава шансове. Колегата е прав, че става въпрос за това да създадем най-сетне вътрешен пазар за инвестиционния бранш. Ние говорим за вътрешен пазар, но в много от случаите той все още просто не е на лице. Сега има шанс за това ще се стигне до нов вид е, много сериозно сътрудничество между надзорните органи, но ние трябва да се справим с този проблем. Тези надзорни органи трябва да подобрят сътрудничеството си, да подобрят доверието, взаимното си доверие и е, това, че новата редакция на директивата упражнява лек натиск, това да стане по-бързо е много добре. Проблемите споменати от колегите са много и те трябва да бъдат продоляни в най-скоро време. Надявам се, че това ще стане. Но това не е всичко. Самата промишленост също трябва да си напише домашните комисията и парламентът умишлено се отказа от обсъждане на темите, свързани с индустрията, защото самата промишленост, самия бизнес трябва да а, се справи с положението. Все още не е излязла с конкретно предложение, но нека това да стане скоро, за да не бъдем принудени ние да вземаме мерки. В края искам да благодаря и на комисията, и на, саме, и на съвета за сериозната подкрепа. Искам да благодаря и на другите фракции, и най-вече на споменатите колеги които, както и на госпожа Гудин, която много сериозно застъпва собствените си интереси и на своята фракция, но винаги е готова на компромиси, когато може. Благодаря. Заседанието се прекъсва до 10 часа.